Уважаеми колеги, уважаеми гости, бих искала да започнем заседанието, така че на всички ще кажа добре дошли. За съжаление обаче времето лети. Спомням си представянето на законодателния пакет мина година от страна на комисаря. Сега вече сме на етап преговори с съвета, вървят редовните заседания и се надявам до края на годината или поне в рамките на няколко месеца, макар че не бива да се поемат обещания, тъй като има най-различни фактори, които влияят на законодателния процес, Та се надявам скоро да можем да говорим за новата политика. Знаете, че за първи път като европейски парламентаристи ние сме активни равни участници в законодателния процес. Това означава, че заедно с съвета сме с законодатели по обичайната законодателна процедура. Бих искал да ви кажа също така, че по много от елементите на законодателната рамка ние подкрепяме комисията. Но има и множество елементи, по които сме съгласни с съвета. Същевременно има доста въпроси, по които те първа ще трябва да намерим подходящия компромис. Всички подкрепяме новия подход, предлаган от комисията, а именно да имаме един общ регламент и за 5 фонда, така че да се гарантира съгласуваността между нормите по фондовете, както и доброто взаимодействие между фондовете при тяхното използване и постигане на основните цели по многогодишната финансова рамка. Подкрепяме идеята това да замени националната стратегическа рамка. Имаме общата стратегическа рамка, която е далеч по-убедителна. Тя включва различните фондове, въвежда хоризонталните принципи за тях и така се създава добра основа за връзката между политиката на сближаване и други политики и инструменти за растеж на Европейския съюз. Мога да спомена Хоризонт 2020, механизма за свързване на Европа, както и програмите за социална промяна. Трябва да кажа, че в парламента сме яростни защитници на разширеното сътрудничество, което се предлага по тази политика. Надяваме се, че всички важни въпроси на програмирането и изпълнението ще бъдат решавани заедно и с националните правителства, и с комисията. Искаме и едно активно участие на местните и регионални власти. Парламентът желая да има едно истинско партньорство с гражданското общество, така че то да участва чрез различни форми. Това са и партньорските споразумения. Надявам се, че те ще усилят партньорския елемент в новата рамкова политика. Ние подкрепяме твърдо това териториално измерение на политиката. Надяваме се в хода на преговорите да дадем една по-голяма роля на местните и регионални нива. Също така се надяваме, че териториалното измерение, застъпено чрез новите инструменти на местното развитие, ще бъдат приети. В предложението на комисията има няколко такива инструмента с местно измерение. Те трябва да се използват за структурна промяна и ангажиране на партньорите. Това е още една важна страна на новата политика. Нещо друго, което подкрепяме е е необходимостта от концентрация. От опит знаем, че това е трудно, защото нуждите са различни. Освен това, сега, по време на кризата, си даваме сметка, че ще трябва да има специфично насочени дейности към местното ниво някои от тях регионални, също така други към градските зони, но ние подкрепяме концентрацията и се опитваме чрез нашия мандат и предложения да внесем по-голяма гъвкавост в това измерение на политиката – според нас регионите и общините трябва да имат по-голяма свобода да приспособяват програмите към собствената си специфика. Така ще се използва по-добре потенциала за растеж и устойчиви работни места. Особено когато има криза. Много е важно да отчитаме спецификата на територията. Тук има една териториална чувствителност. Нещо друго, което е важно за нас е усиленото сътрудничество. Според нас то наистина ще доведе до положителни промени, растеж и заетост. Колкото повече сътрудничество, толкова по-голямо сближаване в рамките на Европа. Така че тези механизми за сближаване трябва да бъдат доразработени. Но нека кажа, че и най-добрата рамка, която бихме създали заедно като европейски институции, заедно с участието на националните парламенти и регионалните и местни власти, Примерно ние много добре сътрудничим с Комитета на регионите. Тъй най-добрата такава рамка, дори да е много по-хубава от това, което сме имали в миналото, няма да доведе до резултати, ако не е подплатена с един добър бюджет. Е, в този контекст ще се спра на няколко проблема. Всички разбираме, че ни предстои период на консолидация чрез националните парламенти. Трябва да се работи върху бюджета, да има устойчивост при управлението на задлъжняването, да се генерира заетост да се набере тази критична маса за финансирането. Не се ли направи това, не можем да прилагаме този вид логика на европейско ниво, защото на национално трябва да има консолидация и ние имаме нужда от един катализатор – в финансирането. Европейският бюджет, не бива да забравяме, е инвестиционен бюджет. Само 5% от този бюджет всъщност поддържа съществуването на европейските институции, повечето от тях в Брюксел. Останалото отива обратно в държавите членки, в регионите и това е нещо, което непрекъснато трябва да повтаряме, защото се е създал този лош стереотип в медиите. На второ място искам да кажа, че Процесът на бюджетна консолидация ще стигне и до местното и регионално ниво, така че за европейските политики ще трябва съфинансиране, както и отчетност. Отчетността е много важна и на местно, и на регионално ниво, където има специфични предизвикателства. Съфинансирането е важно и без него няма как да се извърши европейското инвестиране, което пък от своя страна би довело до много сериозни проблеми. Затова е важно националните парламенти да посрещнат с чест това предизвикателство – и да се справят с него. Последното ми послание към вас е следното. Днес ние договаряме бюджетът за 2013 година. Освен това правим изменения и в настоящия бюджет. Сигурно комисията ще даде своето обяснение. Не знам дали те могат да бъдат толкова открити, колкото бих била аз, но така или иначе ние имаме нужда от много повече финанси по проекти, които вече се изпълняват. Вече са одобрени от Европейската комисия. Говорим за милиарди евро, които в момента са блокирани и не се изплащат обратно защото ръцете ни са вързани от този твърде малък бюджет за 2012 година. Та ние ще трябва да променим този бюджет, за да платим за проектите, които в момента се изпълняват или ако се преустановят, то трябва да се платят обещетенията. Говоря за бюджета, защото нашето задължение е политиките да водят до резултати. А без бюджет няма как да се създава растеж и работни места. Мисля, че ще спра до тук с уводните си думи и сега ще поканя комисаря за регионална политика господин Йоханес Хан, който да представи своите идеи. Заповядайте. Е, Благодаря, Данията. Добро утро на всички. Обръщам се с добре дошли на всички вас, особено на вас, колеги от националните парламенти. Наистина прекрасно е, че за четвърти път сме в състояние да проведем това заседание на интерпарламентарно ниво, за да говорим по най-важните проблеми в регионалната политика. Имаме откри... отворени врати в Брюксел тази седмица. Повече от 100 събития се случват, има семинари. Около 6000 спе... посетители са дошли, за да участват в програмата. Виждате какъв е размаха на регионалната политика. И е, както е, колегата ми, председател на комисията и бивш е, моя колега, вече ви запозна с ситуацията, аз бих могъл да добавя, че често между парламента и комисията има а, е, обмен на информация, особено документите по отношение на финансирането. Може би сте запознати с а, е, нашите финансови а, е, преговори. Съвсем скоро председателя Ван Ромпой планира да се вземе решение на 21-22 съвет, извънредния съвет за финансовите, за средствата, които се предвиждат за периода 2014-2020 година. Е, очакваме това решение е да бъде готово до края на настоящата година и в интерес на кохезионната политика, политиката за сближаване, регионалната политика, всичко това да се случи наистина в рамките на тази година. Но е много важно столиците, регионите да получат е, този бюджет, който планираме за да можем да продължаваме да поддържаме нашия непрестанен контакт и в Брюксел. Имаме общо споразумение по тези въпроси в Брюксел, по така наречените нетоплътци, там където в някои държави членки желаят да направят и съкрещение. Това е тема, на която ще се спра след малко, но позволете да говоря по три въпроса днес пред вас, които са изключително значими напоследък в Брюксел. Първо, общата стратегическа рамка за структурните фондове. На второ място значимостта на новите е, партньорски договори. И на трето място искам да се спра на въпроса, свързан с европейския бюджет. Бих искал да потвърдя още веднъж, че преговорите, които се водят по отношение на бъдещата политика за сближаване, са много конструктивни и в финансовата област. Искам да кажа, че цялата област, която се обсъжда, всички участници регистрират сериозен напредък по отношение уточнението на политиките и в парламента се обсъжда предложението на Европейската комисия. Работните групи в съвета работят изключително интензивно по тези въпроси, така че мога да кажа, че действително ние успяваме да провеждаме тези заседания, така наречения триалог, тристранните срещи. Те се провеждат през последните седмици с голям интензитет. Бих могъл да кажа, че няма забавене в работата на съвета, парламентът и Европейската комисия. Ние справим всичко по силите си, за да вървят преговорите според график, за да можем да приключим преговорите и с регионите, и с държавите членки до 2013 година. Така че да можем да гарантираме прехода към следващия финансов период, 2014 година, 2020, да бъде реализиран гладко и без смущение. Това е нещо много важно по отношение на бюджетните въпроси. А, сега, госпожа Хюпнер вече ви запозна относно консенсус, който съществува по регионалната политика, но искам да се спра на общата стратегическа рамка. Предлагаме подобно решение за първи път, т.е. различните фондове на е, регионално развитие, земеделския фонд, фонда за морското дело, фонда за сближаване, кохезионния фонд и така нататък. Всички тези фондове да бъдат събрани е, под една обща шапка в рамките на общата стратегическа рамка. Каква е целта? потребителите на тези политики в държавите членки и регионите да знаят кой фонд за какъв тип проекти може да бъде използван. И понякога в миналите периоди е имало оплакване, че съществува препокриване, че има така наречените сиви зони, а именно зони, по които не може да се приложи нито един от фондовете и затова решихме да изберем подхода на общата стратегическа рамка. Мога да кажа, че по съдържание и по същество надали има много интересни дискусии. По-скоро интересни са дискусиите по отношение на формалната страна, защото е необходимо да гарантираме гъвкавост, да може да се реагира бързо по отношение на настъпващите развития а, и следователно има нужда и от делегирани актове, но парламентът и съветът се противопоставиха на това предложение. Те биха желали да има приложение към регламента, в който да се е, включат тези разпоредби към правния текст. Това е всъщност начин за един по-смесен подход към предложената обща стратегическа рамка. Мисля, че тези елементи биха могли да бъдат включени в материално-правната част на документа. От процедурна гледна точка е логично да има делегирани актове с цел гарантиране на гъвкавостта, за която говоря. Но, разбира се, аз съм убеден, че ще умеем да стигнем до разумно решение, което да бъде е, подходящо за всички и най-вече да бъде полезно и лесно за използване от страна на потребителите, защото в крайна сметка те би трябвало с лекота да използват а, инструмента. А, казах, че искам да говоря и за договорите за партньорство. А, в тази област също има развитие и искам да насоча вниманието ви към един аспект от темата – Има кодекс на поведение, който е част от е, този тип договори за партньорства и комисията и парламента отстояват е, позицията, че трябва максимално брой участници да участват в хода на преговорите, защото по този начин можем да гарантираме, че когато стигнем до етапа на изпълнение, ще има по-добра идентификация с програмата. За това и имаме член, в който има разпоредба за а, многостранно управление. Това е първото изявление в публичното пространство в а, този смисъл и по време на преговорите, които предстоят, ние ще настояваме за включване на националните, регионалните, местните нива и неправителствените организации, максимално те да могат да участват в хода на преговорите. Честно казано, онова, което казва съветът по отношение на този кодекс на поведение, показва, че може би ентусиазма не е чак толкова голям, Призовавам ви да ни подкрепите в това начинание. Вие вие и колегите от Европейския парламент. И сега за финансовата рамка. Позволете сега да се спра на този въпрос. Госпожа Хюбнер, може би каза всичко, което може да бъде споделено. Аз само бих могъл да повторя едно нещо, което е близо до сърцето ми. Аз съм от регионално ниво и национално ниво. Представител имам опит в областта на економиката и мога да кажа, че от гледна точка на административните и економическите аспекти – на въпроса ми се вижда странно, че 95% от средствата от европейския бюджет се връща обратно в държавите членки под формата на най-различни програми за обучение, селско-стопански, образователни или регионални и само 5% от европейския бюджет остава за а, режийните Говоря за всички институции тук. Парламент, съвет, е, съд, е, сметна палата, агенции, всичко. Представете ли си 95% от оперативните, е, са оперативни разходи, а само 5% се заделят за тези цели. Честно казано, Затова, когато разговарям с е, е, граждани по отношение на разходите в Европейския съюз, винаги е, споменавам за какво става въпрос, по какъв начин се разходват средствата. Това е един вид инвестиция. Ние инвестираме в регионите в квалификацията, обучението на хората, увеличаването на конкурентоспособността им – подобряването на различните условия в регионите в Европа. Ние трябва да мислим глобално. 500 милиона са гражданите в Европейския съюз. Но ние сме само 7% от а, световното население. Въпреки това, Европейският съюз продължава да се стреми и да бъде най големият економически участник на световната стопанска сцена с 25%. И не е лесно да се отстоява тази позиция, но пък това е в интерес на хората. Затова говорим за начин за гарантиране на работните места, за създаване на нови работни места. За това Имаме и интеррегионалната политика с различните реформи и с е, внимание насочено към резултатите. Затова разработваме така наречените тематични концентрации, да можем да предоставим още по-голяма гъвкавост на регионите. Ние предлагаме цял набор различни е, програми, и ако погледнем на това като на едно меню, хората могат да изберат е, три ястия, не 8. Тоест, е, тук се въвежда принципа на екс е, условността през следващите няколко седмици ви молим да ни подкрепите, ако споделяте е, тези наши идеи в е, вашите е, столици, особено столиците на така наречените Нетоплътци, Моля ви, обадете хората, не става въпрос за съкръщения, става въпрос за едни разумни начини на организиране на средствата, за да можем да преодолеем трудностите, с които в момента се сблъскваме. Надявам се споделяте нашето мнение, че един съизмерим бюджет би могъл да спомогне за реализирането на европейския проект и стратегията 2020. Нужен ни е този бюджет, нужен ни е многогодишен бюджет и това е наистина уникален а, бюджет. 2012 година ние трябва да вземем решение за бюджета до а, пери, края на периода 2020 година. И това ще даде сигурност на хората относно а, наличността на средствата и техния размер – но необходимо е също така да успокоим инвеститорите и финансовите пазари, че съществува такава сигурност, за да можем да насърчим и а, частно инвестиране, инвестиране в частния сектор, което ще гарантира а, възможности за бъдеще, оптимизъм, економически ръст. Знаете, че поне 50 Процента от политиката всъщност представлява психологически подход, така че ние в условията на кризата трябва да споделяме оптимистични прогнози за бъдещето, така че хората спокойно да създават своята стопанска дейност, да се откриват нови работни места. Има финанси в европейския бюджет за това. Има микрокредитиране, всичко това трябва да се използва, но разбира се най-напред Средствата трябва да бъдат налични. Инструментите съществуват, готовността и желанието, волята са необходими. Те съществуват на общностно ниво, но сега очакваме подкрепата от вас на национално ниво, уважаеми госпожи и господа. Благодаря ви. Uh, Председателката, благодаря господин комисар. А сега поканя посланник Корнелиус Корнелио, който ще говори от името на председателството, кипърското председателство. Uh, благодаря ви. Аз исках да кажа, че председателството работи много усилено. Освен това, трябваше да променим началото на Корепер за 10.30, само за да дойда тук. Благодаря ви за поканата, господи, госпожо комисар, госпожо председател, извинете, господин комисар. Искам да благодаря за поканата, защото за мен е чест и удоволствие да бъда сред вас. Освен това, проявата е много важна, защото така европейските евродепутати застават много по-близо до националните парламенти. За нас като председателство е важно да работим в името на една по-добра Европа, по-добър Европейски съюз. Затова искаме да задълбочаваме сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Това може да се направи като подобрим предпазните механизми, като създадем необходимите инструменти и ангажираме всеки в процеса на вземане на решения. Аз съм убеден, че е важно да се разработват политиките, които ще оформят бъдещето на Европейския съюз. Много е постигнато, но има и още много какво да се направи. Нашият ангажимент да работим усилено няма да се промени. Същевременно трябва да повторя. Нашата цел като председателство е да финализираме преговорите и да стигнем до съгласие по многогодишната финансова рамка преди края на 2012 година. Председателството не пести усилия за да стигнем до съгласие и по общите политики, принципите за изразходване на средствата, така че програмите на европейско ниво наистина да добавят стойност. Паралелно, Кипърското председателство работи усилено за да се стигне до успешен резултат при договарянето на законодателната рамка. Позволете ми да се спра по-конкретно и на политиката за сближаване 2014 до 2020 година. Знаем, че сме изправени пред една безпредседентна економическа и финансова криза, така че ресурсите трябва наистина да се използват изключително ефективно и ефикасно. Политиката за сближаване е общия ни инструмент по пътя на растежа и заетостта. Ние искаме да постигнем социална, териториална, економическа кохезия въз основа на солидарността. The... Същевременно улесняването на постигането на споразумение, колкото се може по-бързо, е един от основните ни приоритети – Държавите членки и регионите трябва да се подготвят отрано за новия програмен период, за да имаме едно гладко изпълнение на новите програми. В това отношение ние като председателство се ангажираме да изпълним своя мандат по възможно най-добрия начин при тези преговори. От юли работим по своята програма в съвета, за да довършим законодателната работа до края на 2012 година, както и на решените въпроси по многогодишната финансова рамка или МФР. В съвета обсъждаме териториалното развитие, например, европейското териториално сътрудничество, финансовото управление, системите за контрол и много важната за нас обща стратегическа рамка и програмните документи по нея. Усилената работа вече води до резултати. Идната седмица на 16 октомври във вторник очакваме предварително споразумение по някои от тези въпроси. Политиката за сближаване ще бъде включена и в дневния ред на съвета по общи въпроси през едните месеци. Същевременно приветстваме усилията, които бяха направени в областта на регионалното развитие и съответно Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, както и Комисията по социални въпроси. Кипърското председателство дава голямо значение на работата в тясно сътрудничество с Европейския парламент, не само като съзаконодателно и като ключов партньор в налагането на нашите общи цели в такива трудни времена. Както мнозина от вас знаят, преговорите по пакета започнаха, председателството договаря от името на съвета, като се съобразява и с договореното от датското председателство въз основа на частичния общ подход. Ние сме разговаряли с Комисията по регионално развитие в парламента, с Комисията по социални въпроси. През ноември ще започнем официален диалог – по регламента за териториално сътрудничество и фанда и Фонда за регионално развитие. Всъщност много е важно и трите институции да следват едни и същи приоритети. Председателството смята, че трябва да се стигне до общо разбиране по основните въпроси, така че регионите и държавите да се подготвят за своето участие в бъдещите програми. Бих искал да изразя своята благодарност на Европейския парламент и на комисията за тяхното съдействие до сега. Госпожо председател, темата на днешното обсъждане е много важна. Преди да продължа да говоря по нея, Нека кажа, че е важно парламента да поднови своето участие в договора за партньорство. Необходимо е да има категоричен ангажимент с общите програми. Разбира се, ние договаряме с Европейския парламент и Европейската комисия, но има нови елементи на политиката по сближаване до 2020 година, които са особено важни. Те задават основата на изпълнението на ново поколение програми. В своя подход комисията се насочва не само към структурните фондове, но и към Фонда за развитието на селските райони и Фонда за морско дело и рибарство, като се цели една по-добра съгласуваност между тези фондове и съответните европейски политики и инструменти. Сега съветът разглежда измененото предложение на комисията по общата стратегическа рамка. Поставя се акцент върху най-подходящите елементи, които ще зададат стратегическата ориентация за постигане на нашите цели. Кипърското председателство организира неофициална министерска среща в началото на месец ноември в Кипър. Там министрите на политиката по сближаване ще могат да обменят своите идеи. Както вече казах, Живеем в трудни времена на строги бюджетни ограничения. Като че ли последиците от кризата се усещат все повече и затова ние трябва ефективно да изразходваме наличните ресурси, за да постигнем растеж и работни места. Дошло е времето, когато трябва да помислим за ефективността и ефикасността на новата политика за сближаване. Министрите ще обменят мнения на място, за да се гарантират най-добрите стандарти, ефективността, ефикасността. Освен това, те ще обсъдят и общите предизвикателства за Европейския съюз. Много е важно на европейските региони да се зададе правилната рамка, за да се инвестира по време на криза. Госпожо председател, преди да завърша, нека отново кажа колко ми е приятно да бъда тук. Освен това, отново ще призова за добро сътрудничество и обединяване на нашите усилия. Това е призив и към националните парламенти. при политиката на сближаване. Освен това искаме да работим и с местните и регионални органи. Това са множество нива, които на практика през годините наистина са добавили стойност към политиката на сближаване. Благодаря. Благодаря ви, господин посланник. Нека кажа и аз нещо от моя страна, тъй като председателствам срещата от името на парламента. Нека обясня, че що се отнася до тристранните разговори, наистина има още много какво да се направи, но ние също искаме до края на годината преговорите да приключат и да се надяваме, че ще успеем. Преди да преминем към дебата, нека кажа няколко неща. Първо, комисарят се извинява, но сега им предстои друго заседание с комисаря Алмуния. В наш интерес е той да не бъде тук, а да бъде на другото заседание в момента, за да ни защити. На второ място. В документите за националните парламенти ще намерите карти. Ако желаете да вземете думата, то бих искала да сигнализирате чрез картите си, за да знаем колко време да отделим на всяко изказване. Комисарят Хан е заместен от заместник директора на Генерална дирекция регионално развитие в комисията, който отговаря за преговорите по новата финансова рамка. Нека започнем дебата. Вече имаме двама колеги от националните парламенти. Господин Райнер Робра, който представлява Саксония. И Хаот, не знам дали имате общ парламент. Не, вие сте член на националния парламент, всъщност, а не на Ландера. И Лиам Томи, който е заместник председател на нещо много дълго, както виждам. Написано е и на ирландски, но така или иначе е комисията, която разглежда реформата в общественото изразходване на средства в ирландския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, дами и господа, за тази възможност, която имаме днес да говоря пред толкова важни хора, които прилагат Лисабонската стратегия. Ние искаме да превърнем Европейския съюз в едно пространство, което се основава на знанието. Но не сме постигнали това. Не искам да слагам пръста Раната но днес имаме възможност а, да участваме в тази среща, националните парламенти и Европейския парламент, за да подчертаем слабите места, именно за да се променят нещата в бъдеще. А, така, че да можем да осъществим на дело стратегията Европа 2020 година да възобновим растежа и напредъка на Европа. Ключовите е, моменти в стратегията Европа 2020 година бяха правилни да се развива обучението, квалификацията, обучението през целия живот, консолидиране на публичните средства и е, много други, всичките те основни е, сфери на дейност, така че е, Европейския съюз да може да се справи с глобализацията, да създаде работни места и просперитет. Но Лисабонската стратегия не съдържаше основните инструменти които да позволят е, Европейския съюз да върви напред и да се справи с някои от е, причините за кризата. Именно за това намирам е, за логично да се насочи стратегията Европа 2020 година към някои ключови стратегии и да се използват съответните инструменти. Политиката на сближаване игра е важна роля, що се отнася до прилагането на Лисабонската стратегия. И лисабонизацията на структурните фондове допринесе за инвестиции в растежа в сферата на иновациите, например на изследователската и развойна дейност. За следващия програмен период а, нещата са неясни. И тъй като представлявам източно-германска провинция, която през 2011 година се възползва широко от структурните фондове и постигна напредък благодарение на това, вероятно нашата провинция няма да бъде сред подпомаганите през 2014 година. Е, стратегията Европа 2020 година ще постигне успех само ако успеем да координираме европейските е, приоритети и местните потребности за развитие. На второ място партньорството и управлението играят е, ключова роля и сближаването трябва да даде възможност тези цели да се прилагат на местно ниво. Да се върнем на първата идея. Стратегията Европа 2020 година е европейската пазарна економика за 2020 година, но това може да се осъществи само ако иновациите, устойчивия характер, заетостта се осъществяват на място. Именно за това не трябва да загърбваме политиката на сближаване. Ще дам за пример моята провинция. Ние се сблъскваме с много средносрочни и дългосрочни предизвикателства. Има забавене в развитието, а, също така и демографски затруднения. И има напрежение между селските региони и градовете, между земеделието и промишлеността. А, ние искаме да дадем качествено образование на нашите деца. Имаме потенциал, творчески потенциал в економическата сфера. Искаме да консолидираме бюджета и да прилагаме последните конституционни решения. Нашата провинция, нашия регион е ограничен, имаме малки структури, което е предимство в някои сфери. Можем да предприемаме нещата без да очакваме помощ от другите. И е, можем бързо да постигнем нашите цели да изправим бързо допуснатите грешки. 2020 година ще бъде една решителна дата за нашата провинция. И ако искаме да заемем достойно място сред европейските региони, това десетилетие ще бъде изключително важно за нас. И така се връщаме на проблемите, с които се сблъскваме, както всички източно германски провинции и нашата има значителен економически и структурен дефицит. Въпреки, че тези провинции наваксаха част от забавянето, през последните години економическото развитие се забави. Причините за това забавяне а, са свързани с недостатъчните капитали, а, слаб иновационен потенциал. Предприятията не са а, обвързани в значителна степен с външния свят – остават изолирани. Е, що се отнася до работната ръка, имаме затруднения при найемането на квалифициран персонал. По отношение на демографията, също имаме затруднения. населението застарява, имаме затруднения при набиране на работна сила. Освен това, се сблъскваме и с миграцията и спада на ръждаемостта. Е, намаля и дохода на глава от населението, което оказва отрицателно въздействие и върху местните бюджети. Е, чрез набиране на по-малко данъци и такси. Потенциала за научно и, научна и развойна дейност – конкурентно способността също не са на нужната висота. Именно за това трябва да се ползват всички европейски фондове. По силата на член 174 от договора за функциониране на Европейския съюз предвижда именно това. Що се отнася до източно-германските провинции, трябва да се намери решение. Комисията а, гарантира предпазна рамка, като осигури две трети от нужните средства и предостави а, голяма свобода на действие при намирането на решение за демографския проблем в нашите региони. Тази предпазна мрежа предвижда предоставяне на средства от фондовете на Германия и тази свобода на действие всъщност не противоречи на стратегията Европа 2020 година. Напротив, това дава възможност по-добре да се постигнат тези цели дали централизирано наложена квота от 40% такъв дял от европейските социални фондове е нещо разумно, защото е, процента дела, който ние, е, с който разполагаме 30%, е има трудна освояемост. От фонда ФЕДЕР ще има също по-малко инвестиции в предприятията – Е, насоките, които бяха предприяти през месец април, е, са доста интересни и водят до значителни подобрения в региона. Е, така че бих се обърнал към парламента и към комисията с молба да се върви напред в трилога като се обсъдят измененията, предложени от държавите членки. Всъщност ние сме изправени пред тройно предизвикателство. Трябва да подготвим документите, свързани с програмирането, заедно с социалните и економическите партньори в е, Германия също така участват регионалните е, парламенти, без обаче да сме запознати с е, е, окончателния вид на регламентите с окончателната правна рамка. Принципа на партньорството в регионите е, според е, някоя е допълнителна тежест. И съгласно нашия опит в нашата, в нашата провинция, напълно отхвърлям подобно твърдение. Би е, следвало да е, възприемеме по един демократичен начин тези политики за подпомагане. Но също така не трябва да е, подценяваме и различните форми на външно участие извън европейските е, фондове. и има риск а, да се осложни прилагането на освояването на тези средства, без да се постигне значителна добавена стойност. В нашата провинция подготвяме програмите за 2014-2020 година и целта е да се постигне дискусия в рамките на пет ателиета. Първото е за участие, за растеж, след това демографските предизвикателства, намаляване на миграционните процеси, използване на структурните фондове, равни шансове, недискриминация, растеж и заетост – и е, последната тема е свързана с енергийната е, политика. Така че да можем да подготвим следващия период, програмен период. Това постигнахме е, с успех, но важно е да се е, предаде легитимност на целия процес – чрез местните органи на самоуправление. И комисаря Хан подчерта, че тези програми са до 2020 година, което оказва влияние върху нашите местни и регионални бюджети. Участието на парламентите в изготвянето на тези програми не е факт и в нашата провинция се стремим да привлечем местните органи на самоуправление, да провеждаме обсъждания, свързани с бъдещите програми. С оглед на прилагането на стратегията 2020 година и тук възникват нови проблеми. Ако програмите за реформи трябва да се обвържат с приемането на оперативните програми, как да се проведат програмите за реформи в немския цикъл – на работа на парламента. Местните органи за управление разполагат с много малко време, за да се включат в разработването на програмите за реформа. А оперативните а, програми, договорите за партньорство трябва да отчитат тези потребности. Трудно е да се даде окончателно решение на този проблем днес, но бих искал всеки да има предвид този проблем, с който се сблъскваме. Дами и господа, когато днес говорим за Европейския съюз, доста често се споменават думите криза, провал. Ние наистина сме изправени пред много голямо предизвикателство. Ние също е, държим на един силен Европейски съюз и политиката на сближаване в е, регионите, в провинциите е, може би, най-важният инструмент, е, осигуряващ растеж, заетост и благосъстояние. Уверявам ви, че се полагат всички усилия от страна на гражданите – така че да можем да приложим на практика стратегията Европа 2020 година. Благодаря ви. Благодаря, че споделихте всички тези конкретни аспекти във вашето изказване. Това е много важно за нас. А сега а, позволете да се обърна към господин Лайон Тони и да му дам думата. Микрофон. Уважаеми госпожи и господа, благодаря на парламента и регионалната комисия за организирането на този изключително важен семинар, среща по толкова важна тема. А, изключително важно е да се подчертае, че политиката за сближаване е от успешните истории на Европа и тя подчертава солидарността и интеграцията в Европа. По този начин има сближаване в Съюза на 500 милиона хора в 27 държави членки в 271 региона. Такова постижение не трябва да бъде подценявано. От лична гледна точка мога да кажа, че финансирането за сближаване игра изключително голяма роля в развитието на економиката в Ирландия. И е, тези средства бяха изключително важни за държавите членки да могат да направят промени и да насърчат развитието в своите региони. Навсякъде в нашите страни виждаме съответните табели и надписи на структурните фондове, което показва наистина каква голяма полза сме извлекли от структурните фондове. Радвам се, че Ирландия е една от успешните истории на кохезионната политика. Има много примери е, как държавите членки могат могат да извлекат полза от структурните фондове. И е, представители на държавите членки са е, проучвали как ние е, се справихме с този въпрос. Сега сме в економическа криза и предизвикателствата на кохезионната политика са насочени именно към разрешаване на този проблем. За Ирландия кохезионната политика ще бъде много важно за постигане на стратегиите е, Европа 2020 за интелигентен, устойчив и интеграционен ръст. Това е много важно за бъдещата политика. Обедени сме, че трябва да се насочи вниманието към заедостта, научно-изследователската развойна дейност, новации, образование, борба с бедността, промяна в климата и енергията. Както знаете, комисията миналата година публикува своите предложение за периода 2014-2020. Предложението на комисията е да се заделят 376 милиарда към кохезионните инструменти, което е увеличение спрямо периода 2007-2013 година. Това предложение трябва да се вижда в контекста на по-широките преговори, които се водят в европейския бюджет и освен това има и натиск за намаляване на общия размер на бюджета. Минали октомври комисията публикува законодателен пакет за финансирането. Ирландия участва активно в дискусиите и преговорите относно създаването на бъдещата политика за сближаване. Нашия министр на финансите и реформите, Бренан Хоуен, който има отговорност за политиката за сближаване, дискутира тези предложения с колегите си на неформални срещи в Познан под полско председателство. А също така участвахме на заседание на съвета по общи въпроси през миналия декември. Това е част от нашата делегация, която се срещна с комисията на 3 октомври, за да дискутират плановете за председателството на Ирландия, заедно с комисар Ханк. И нашите планове е, е комисар Хен да посети Ирландия следващия месец. Министра също така се запозна с и срещна с представители на Европейския парламент, е, за да може да се разработят въпроси свързани с е, регионалното развитие. Те ще бъдат, има посещение в Дъбли на 28-30 ноември 2012 година. А освен това, законодателният пакет е, бе дискутиран на правителствен консултативен комитет, когато се дискутира въпроса с частичния общ подход, изключително важни аспекти е, по отношение на действията и разбира се, всичко това подлежи на съвместно взимане на решение с Европейския парламент. През 2012 година се водят интензивни преговори в съвета и Европейския парламент по пакета за сближаване. Ирландската позиция отразява основното въздействие на фондовете върху ключовите економически и социални програми в нашата страна и финансирането 2014-2020 година трябва да бъде поддържано, за да може в крайна сметка Ирландия да се възстанови. Тъй като едно решение не е подходящо за всички, Ирландия вярва, че различния подход най-добре може да помогне на държавите членки и регионите да подходят гъвкаво при приоритизирането, в зависимост от конкретната установка в държавите и потребностите на техните национални програми за реформи. Този подход – ще даде възможност на регионите да могат да проектират е, своите политики, така че да отговорят на конкретните потребности в страните си. А освен това, ще дадат възможност да има сериозно участие в е, всички програми по места. Това е и отражение на регионалното многообразие в Европейския съюз, където регионите имат различни характеристики, възможности и потребности. Ирландия приветства предложението на комисията за обща стратегическа рамка и е, договори за партньорство. Тук има потенциал за голяма допълняемост, координация, сближаване, синергии между различните фондове за сближаване и освен това за развитието на селските райони и политиките в областта на рибарството. Обаче трябва да се обърне внимание, за да се гарантира факта, че принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да бъдат отчитани и допълнителния административен и да не се увеличава допълнителното административно тегло и бреме. И накрая, имайки предвид предстоящото ирландско председателство, е, искам да подчертая значимостта на е, кохезионната политика. Това е изключително важен аспект за Ирландия и в рамките на нашето председателство на съвета на министрите следващата година ще се опитаме да е, финализираме преговорите по пакета за сближаване, разбира се, за да можем да постигнем споразумение с Европейския парламент по целия законодателен пакет. Това е първата най-голямо предизвикателство за нашата администрация и ние с интерес очакваме да започнем да работим по него. Ирландия а, се ангажира с успешно председателство и освен това искаме да участваме активно в процеса на съвместно взимане на решение с Европейския парламент. Като казвам всичко това, разбира се, искам да под е, поздравя датското и кипърското председателство за онова, което вие успяхте да постигнете в рамките на досието многогодишна финансова рамка, в чиято част попадат и политиките за сближаване. Благодаря ви. Очаквам с интерес нашата конструктивна дискусия тази сутрин. Благодаря. And... Благодаря много. Мога да ви уверя, че наистина ви пожелаваме да нямате да... кой знае каква работа по време на вашето председателство, всичко да се приключи по време на кипърското, но знам, че това е само едно добро пожелание. Сега мога да открия дебата. И ако нямаме много допълнителни желаящи да се изкажат, всеки ще има право на 5 минути време, но ви умолявам да спазвате това време за изказване. Ще чуем двама представители на национални парламенти и един на Европейския парламент. Това ще бъде реда на работа. Първо давам думата на Димитри Себиятис от Гръцкия парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ни поканихте днес на това заседание, което обсъжда въпросите на политиката на сближаване 2014-2020 година. Благодаря и на организаторите на това събитие, е, нещо, което със сигурност гарантира по-добро сближаване между националните и Европейския парламент. На е, всеки 7 е, години се обсъжда в течение на две години многогодишната финансова рамка. И това наистина е една от най, ни от най-трудните преговори с политически и економически последици, които са ясни и в европейско и на национално равнище. Политиката на економическо и социално сближаване е залегнало в е, договора за функциониране на Европейския съюз. Това е основен елемент на европейската интеграция и цел и условие на европейския вътрешен пазар. През последната година осъществяването на политиките на сближаване не доведе е, само до ползи на отделните региони, но е, държавите членки, които е, с, е, участват в е, бюджета или чрез прилагането на увеличаване на износа вършиха тази дейност. Ние сме наясно, че се нуждаем от амбициозна политика и е, общ подход. Не сме съгласни с тези, които смятат, че трябва да се прави разграничение между старите държави членки и новите държави членки, а трябва всички държави членки да подкрепят стратегически модел на развитие и в съответните райони политика на социално сближаване. Гърция трябва да работи в едни доста неблагоприятни рамки в момента. Знаем, че трябва да се преследват няколко приоритета. Нашите предложения са следните. Що се отнася до статистическите елементи и методологията за предоставяне на средства от фондове в рамките на политиката на сближаване – периода 2007-2009 година, откриваме огромни различия спрямо сегашния период, защото не се отчитат сериозни и отрицателни последици от рецесията. Така че в един толкова важен период разпределянето на кохезионните фондове не трябва да се основава на а, такива изостанали представи за економика. Председателката умолява оратора да чете по-бавно, за да може да бъде превеждан. Що се отнася до условията, които трябва да бъдат спазвани, смятаме, че това носи допълнителна тежест за държавите членки, за държавите, при които има значителен дефицит и тези държави, които се сблъскват с макроекономически дисбаланс, за да се изпълняват допълнителни условия, свързани с национални и слаби места, а не регионални. Това е контрапродуктивно и само увеличава рецесията. Гърция смята, че трябва да се завиши или поне да се запази сегашното ниво на съфинансиране за следващия период. А, този дял на съфинансиране трябва да отчита състоянието на държавата членка, а не да се определя на хоризонтален принцип. Освен това, ние смятаме, че трябва да се предвиди 10% увеличаване на съфинансиране на тези, които участват в механизма на подкрепа. Това би представлявало значителна помощ за тези държави, за да възстановят своята економика и растеж. На четвърто място подчертаваме, че не сме съгласни с обвързването на размера на финансиране на политиката на сближаване и на предварителното финансиране на крупните проекти, да се обвърже това с остатъка за изплащане, което е свързано с годишни кредити по плащанията – е, то е свързано е, е не с е, многогодишната финансова рамка, а с изпълнението на бюджета. Трябва да се предвидат предпазни мерки по отношение на тези региони, които са по цел първа. Например, в Гърция Атика, където е по-висок дохода, този регион може да премине в групата на най-богатите и да получи по-низко финансиране. Смятаме също така, че трябва да се отчетат и затрудненията, свързани с островните региони, това също трябва да бъде вписано в междинните цели на политиката на сближаване. Включването в трансевропейските мрежи на тези островни региони и в новите финансове и инструменти, както и е, признаване на тези разходи, които се дължат на тази специфика, е нещо изключително важно. Е, знаем какви са последиците от сегашната криза в Европа. Именно за това политиката на сближаване трябва да преследва по-амбициозни цели. Освен това, тези региони, които се на... преживяват криза и не разполагат с никакви средства, няма да могат изобщо да преодолеят този кризисен период. И солидарността, в сферата на развитието, на възстановяване на растежа, на създаването на работни места е повече от всякога необходимо за някои държави, сред които и Гърция. Благодаря ви. Много ви благодаря. А сега в Швеция госпожа Кристе Орнтвейдер. Всъщност, Извинява се председателката. Аз мислех, че Криста е женско име на шведски. За това сбърках. Господин всъщност. Няма нищо. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да говоря на шведски, след като имам тази възможност днес. Нашата парламентарна комисия разглежда основните цели по бюджетната рамка. За нас е важен въпросът за непроменените европейски плащания. Имаме разликите при БВП 95 до 75% от средните нива за Европейския съюз. Според нас е необходимо да има едно ограничаване на мащаба. Ние искаме таван при БВП. Необходимо е да се приспособим към реалния капацитет и ограниченията на бюджета. Как това ще повлияе на отделните държавни членки, може би трябва да се анализира но така или иначе, нашата комисия приветства включването на бюджетен ред за слабо населените региони, тъй като гъстотата на населението или липсата на гъстота трябва да си остане фактор при разпределението на фондове между държавите членки. Подкрепяме ОСР за политиката на сближаване, Фонда за селските райони, Фонда за морско дело и рибарство е, са част от този по-убедителен подход. Същевременно насочването към по-малко на брой приоритети отговаря на стратегията Европа 2020. Ние го приветстваме. Същевременно обаче ми се струва, че трябва да се отчита регионалната специфика. Според нас предложенията за споразумение за партньорство, както и за условия, които трябва да се изпълнят, за да се получи помощта по кохезионната политика, са нещо добро. Критериите обаче трябва да са ясни, прозрачни и лесни за изпълнение. В противен случай възниква риска, че системата ще стане твърде осложнена, което от своя страна води до твърде голям административен товар. Необходимо е да има приоритизиране на економическите цели и самият аз споделям становището на парламента, че е по-добре да има намаление при помощта за земеделието, а не при политиката за сближаване. Накрая, аз съм съгласен с вас, че тази политика трябва да обхване всички държави членки, като акцентът падне върху най-нуждаещите се. Благодаря. Много ви благодаря. Евгений Кирилов, Европейски парламент. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Слушам колегите и не мисля, че ще се впусна в подробности, защото вече се описаха проблемите, а и сега, като чух Швеция, съм съгласен с казаното. Разбира се, че ни трябват прозрачни условия. Дори в старите държави членки има трудно с някои от условията ексанте, които се поставят и увеличават бюрокрацията. Самият аз бих искал да разгледам един по-широк въпрос, обаче, който ми се струва жизнено важен. Днес ми се струва, че трябва да предприемем незабавно действие. Знаете докъде са стигнали преговорите в Европейския съвет относно кохезионната политика. Според мен тук имаме много сериозен проблем и ще обясня защо. В съвета не могат да стигнат до съгласие и не очаквам скоро да го направят. Всяка държава членка или поне има групи държави членки, които гледат само какво ще дадат и какво ще получат. И според мен това трябва много да ни притеснява. Защото това всъщност е призрака на егоизма на държавите членки. Един призрак, който броди из Европа. В това не можем да обвиняваме Европейския парламент. Ние полагаме своите усилия, но ще видим докъде ще стигнем битката. Всъщност, голямата битка се води за 0,1% плюс-минус, но това ще засегне политиката на сближаване. Разбира се, че тази политика трябва да цели инвестиране в растежа но и ние трябва да покажем притеснението на националните парламенти, ето днес чухме и Европейския парламент, трябва да покажем, че егоизмът не бива да е водещ за политиката на сближаване. Не, тук са важни общите интереси. Наскоро чух един високопоставен служител, който да обяснява, че е, в Европейския съвет вече има държави членки, които дори не искат да говорят за Европейски съюз, а предпочитат да говорят само за общия пазар. Наскоро имаше и някои много обезпокоителни изказвания на сегашното правителство на Обединеното кралство. Нямам предвид само политиката за сближаване. Знаем какво става там. Но и извън тази политика, като Чили, те са готови да посегнат на някои дерогации, като това за свободното движение на хора и работници и служители. Какво би станало с единия пазар, ако някои държави също решат да направят такива дерогации, ами да се откажем тогава от целия Европейски съюз? За това накрая ще кажа, че имаме нужда от подкрепата на всички колеги в националните парламенти. Трябва ни една правилна политика на сближаване. Това е ключов момент. Разбирам, че имаме криза, економическа, финансова. Това създава трудна политическа ситуация във всяка страна. Но ние наистина сме изправени пред един решаващ момент и трябва да положим усилие – противен случай резултатът няма да е добър за нито една държава, стара или нова членка. Благодаря. Благодаря ви. А сега Португалия. Заповядайте. Bom dia, muito obrigado pelo convite que nos dirigiram. Eh, é um prazer voltar a esta casa. Благодаря, благодаря за отправената покана. Благодаря. преди доста години бях тук а, след вашата комисия, но имам няколко въпроса. които могат да бъдат като отправна точка за обсъждане на нашата дейност. Всеки път в политиката на сближаване все по-често се включват цели за сътрудничество с трети страни. Да, това не е лошо, но трябва да бъде финансирано от други фондове, от други програми на общността. Дори да става дума за съседни държави. Това обаче не са държави а, е, кандидатки за присъединяване. Втори въпрос. Защо? Защо да се обвързват целите, свързани с социалното сближаване и целите за 2020 година? Защо да не се решават друг вид проблеми, и да се удовлетворят други потребности, които съществуват в отделните държави членки? Всъщност всичко се вписва в стратегията Европа 2020. Предхождащата Лисабонска стратегия не доведе до кой знае колко впечатляващи резултати. Освен това, официалните политики на затягане на коланите, които се предприемат тук и там, всъщност водят до по-силна рецесия и влушават а, Разликите между държавите е, членки увеличават безработицата, особено в тези държави, които се намират в по-затруднена ситуация. Защо политиките на сближаване е, трябва да засилват е, и да умножават условията, които трябва допълнително спазвани? Защо по-скоро да не се работи по посока на потушаване на пожарите, не допълнителното им разпалване. Още един въпрос за държавите, които спазват приятия механизъм. Защо не се посочи степента, на която ситуацията вече изисква сериозно финансиране на проектите. Какво се чака? Освен това, казва се, трябва допълнително упростяване. Това е добре, но има много затруднения. И въпреки усилията за упростяване, проблемите ще останат нерешени за много от регионите за голяма част от населението. Особено за малките семейни стопанства защото а, бенефициерите се сблъскват с огромни трудности, а, за да кандидатстват за тези помощи. Освен това, често се говори за изпълнението на бюджета на Европейския съюз, това да бъде справедливо и балансирано. Говорим и за бюджетните съкръщения, които се искат. Искам да посоча в тази светлина два елемента. През 90-те години бях свидетел на това, Тогава се искаха 1,2% брутен вътрешен продукт. 15 държави членки искаха това. И една един а, зона, едно пространство с оглед на глобализацията – в крайна сметка именно да накоплаците се ползват от тези политики. Благодаря. Благодаря за вашите коментари. Благодаря. И тъй като списък на парламент, на желащите се за изказване от Европейския парламент е твърде дълъг, затова на вас, колега от Европейския парламент, моля ви да говорите по-малко от 5 минути, защото имаме още много оратори. Благодаря. Благодаря за предоставената ми дума. Да, срещаме се в един много интересен момент. А именно, когато водим дебат относно общите елементи в бюджета, на второ място в тази сграда ние проявяваме голям интерес към процеса за дискутиране на темата Европа на две скорости. Предложението за специална еврозона с бюджет и съответно парламентарни процедури. Докато дискутираме политиката за сближаване, ние всички Парламентаристите на всяко едно ниво би трябвало да осъзнаваме, че работим в контекста на много сложен дебат за Европейския съюз и метода на Европейския съюз. Политиката за сближаване се основава на общностния метод. И мисля, че това е много важно за всички нас изисква много ясни правила. И съгласието на всички на 27-те държави членки – така че, когато отстояваме а, политиката за сближаване, ние не се борим само за средствата на една или друга държава. Между другото, аз, аз съм от Полша. Не става въпрос само за средства, но става въпрос за бъдещето на Европейския съюз, за общностния метод и за начина по който ще изглежда Европейски съюз в бъдещето. Така че това е не точно специализирана дискусия по технически въпроси, а един конституционален дебат относно бъдещето на Европа и общностния метод. Това е по общия въпрос. А сега по по-конкретните аспекти. Искам да призова вниманието ви към първия елемент, споменат от вас, госпожо председател и господин комисаря. Договорите за партньорство. Това е една нова философия. Това не е обичайният начин на водене на нашата дейност. Това е една нова философия, която отразява необходимостта на всички партньори в условията на криза. Така че има разлика между отделните институции, както виждате. Комитетът на регионите вчера тук в тази зала много ясно заявиха, че иска да има кодекс на поведението. Комисията от своя страна каза също, че има иска кодекс на поведение. Парламента дискутира въпроса в момента. Съветът е против не самия кодекс, но срещу един модел, който би съществувал. Това е нещо много важно, защото така работи системата с партньорите. Кои са партньорите най-напред? Как ще работим с тях? И как ще работим не само докато пишем договорите, а как ще работим през целия период от 7 години. Как да си сътрудничим на различните нива, с НПО-тата, с партньорите и така нататък. Това е много важен начин на мислене, който изисква общ подход на различните законодателни органи. На второ място, много специализиран изглежда този аспект, но не е така. Става въпрос за статута на договорите за партньорство. Защо? Първата идея е, че договорите за партньорство са едно споразумение относно цялата схема, т.е. как ще функционира тя, кой, за какво отговаря, какви действия ще бъдат предприемани. Ние в парламента предлагаме първата стъпка да бъде да се изпрати на комисията, да се постигне споразумение и след това да се разработят програмите. Комисията обаче разглежда нещата по друг начин. За тях договорите са част от а, а, целия пакет. Моля, поправете ме, ако греша, но това е първия компонент на пакета, така че всичко ще върви заедно с партньорските договори в един пакет. Ето това е една важна разлика в нашия подход или ги разглеждаме като първоначален етап от програмата или просто ги разглеждаме като първи компонент на пакета. Това е нещо много важно. И на трето място за тематичните концентрации. Искам да кажа, че аз съм напълно съгласен с комисаря Хан, че е необходимо да изядем три ястия вместо 8. Да, някои култури се ядат малки порции. Тук не става въпрос за 3 или за 8, но става въпрос за самото им съдържание. По-добре е да има 3, отколкото 8, според мен. Така че, нека не решаваме сега в Брюксел, кои да бъдат тези 3 ястия. Нека да има гъвкавост за крайния ползвател. Затова предлагаме да има избор между 4 поне така че да има възможност за избор и маневриране. Ние бихме желали да има по-голяма гъвкавост. Съгласен съм, че концентрацията е необходима, но тя не означава, че липсва гъвкавост по места. Така че, мисля, че е необходимо да има тази възможност за избор. И така, политическия контекст за еврозоната и по-нататък. Ние в тази сграда не искаме да има Европа на две скорости. И втория компонент Договорите за партньорство и етапът на тяхното развитие, както и тематичните концентрации са важните теми. Благодаря. Председателката. Благодаря. Преди да дам думата на следващия оратор, искам да ви информирам, че господин посладника е заменен от може би най-добрия възможен човек от съвета, защото той в момента е, ръководи екипа за водене на преговори в съвета и участва в преговорите в официалните тристранни срещи, триалога. И накрая на заседанието ще ви моля, ако можете да реагирате на някои от направените коментари. Ще бъде много интересно за всички нас нас да ви чуем. Сега, Пол, Полша, председател на Комисията местно управление, господин Себио. Пани Przewodnicząca, шановни панство, przemawiając... Госпожо председател, уважаеми колеги, като представител на Полския сенат, Искам да кажа, че Полша е страната, която наистина смята, че е много важно да има разходване по политиката за сближаване. И в Польша тук се правят големи разходи. Польша е водача всъщност по изразходвани средства. Също така ми се струва, че Полша доказва колко е ефективна политиката на сближаване, защото е единствената страна, като че ли има технически проблем, казва ораторът. Проблем с немският. Can hear from the interpreters that there is any problem or we can continue? Има ли проблем с превода или можем да продължим? Няма превод към немски язик. It's okay now. Okay, so... Сега вече има. Можем да продължим. Благодаря ви. Senator, panie senatorze, proszę bardzo. Tak. Ja tylko ostatnie zdanie wobec tego powtórzę na wszelki wypadek, że przypadek Polski... Ще повторя това, което казах, ако някой не го е разбрал. Казвах, че Полша е пример за това колко ефективна може да бъде политиката на сближаване. Защото от 2004 година до сега поли... много се е променила. 2004 година беше най-лошата година от економически гледна точка, но ние имаме растеж от 1,7%. Надявам се, че тези положителни резултати ще продължат. Нищо от това нямаше да бъде възможно без политиката на сближаване. Освен това, виждаме, че фондовете, похарчени в Полша, са от полза и на други държави членки, които се възползват от положителните резултати на разходването в Полша. С други думи, Полша не е единствения бенефициер а напротив, от това има полза цялата економическа зона. Ние сме в групата приятели на кохезията и се надяваме да постигнем положителен резултат. Същевременно ще кажа, че вече има по-малки разлики между регионите в Польша. Това също е положителен резултат. Смятам, че териториалният подход е много важно. Нещо, така както е хоризонталния и многосекторния подход. Ние имаме споразумения за партньорство, работим на местно ниво. Тези споразумения за партньорство са много важни, защото в тях се включва не само правителството, но и регионите. Самите споразумения които се изпълняват, включват съответните програми. Сега се работи по програмния период до 2020 година. Тук има много важни цели, които трябва да се договорят, трябва да се установят и се надяваме, че ще бъдат споразумени и съгласувани. За нас най-голямото предизвикателство са градовете като функционални зони. В собствените си оперативни програми ние разглеждаме някои въпроси на урбанизацията, защото това е сериозен проблем за развитието на Польша. Важно е и инвестициите в страната да се използват по предназначение. Сега ще премина към по-критичната част от изложението си и според мен има важни ограничения при ДДС-то по тези програми. Това е област, която в повечето случаи се изключва от проектите, което е проблем за неправителствените организации и за местните власти. Трябва да спомена още нещо, а именно механизмът за свързване на Европа. Тази програма до някъде ни притеснява. Ще се спра по-конкретно на тези 9 милиарда евро, които са предназначени за сближаване. Имам чувството, че ще стигнем до една система за насърчаване на проекти на две писти, че ще има два различни начина за одобряване на проекти, които ще са доста сходни, но това ще доведе до голям брой отхвърлени проекти. А ние имаме интерес от повече одобрени проекти. Това за нас е конкретен проблем. Всяка държава в Европа има собствената си мрежа от пътища, железници, но нямаме междусистемните връзки, нямаме е, примерно връзка между Чехия и Австрия. Имаме само една връзка между Польша и Германия. Мога да ви дам множество такива примери. Унгария няма основна шосейна връзка с Румъния. Е, що се отнася до страните по политиката за съседство, там нещата са още по-зле. България няма магистрала с Турция, ние нямаме магистрала с Украина. Затова и трябва да търсим изграждането на мрежи чрез тези инвестиции в инфраструктурата. Това са основни политически проблеми, а именно изграждането на връзки. Според мен тук трябва Европейският съюз да окаже натиск и да предостави целенасочено финансиране, иначе тези връзки няма скоро да бъдат изградени. И механизма за свързване на Европа няма за цел изграждането на магистрали, но именно за това е добре да се помисли за конкретен инструмент. Още нещо, Европейският парламент иска да зададе ново правно основание за сътрудничеството между заинтересованите групи в разработването на политиката за сближаване. В предложението на комисията се споменават партньорство, дейност на множество нива. Мисля, че трябва да помислим дали институциите на национално ниво са най-добрия адресат. Благодаря ви. Така стигаме до ексанте условията. Всъщност, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз Отговарям за един от регионите в Словакия с дефицит от 25% по настоящем. Трудно е да си покрием преките разходи, административните разходи, едва му оцеляваме. Трябва да има нови инвестиции, защото иначе моторът ще спре, тъй да се каже. Като говорим за инвестиции, знаете, че повече от 70% в някои страни се финансират по политиката за сближаване, което означава, че на някои места без тази политика обществените инвестиции ще са нула. Политиката е много важна за сближаването в Европейския съюз. за публичния сектор и за малките и средни предприятия. Както каза и Полша, не само бедните държави се възползват от тази политика. Имаме единен пазар, така че това е от полза и на по-богатите държави, защото се предоставя ноу-хау и услуги. Искам да ви напомня изявлението на държавните ръководители от 15 държави и членки в групата Приятели на кохезията. Миналата, годин, миналата седмица заседавахме в Братислава. Тези държави, заедно с Харватия, която скоро ще се присъедини, обсъдиха темата. Присъства представител на Европейската комисия, на парламента. Каза се, че политиката за сближаване е ключова. Ако тук се намали финансирането, няма да по постигнем целите си и няма да постигнем и целите по заключенията на самия съвет или стратегията 2020. Заявихме, че не бива да се намаляват средствата за политиката за сближаване. В това отношение искам да подчертая, че в Европейския парламент има ясно мнозинство за финансирането на тази политика. Скъпи приятели, искаме да осигурим подкрепата и на националните парламенти в това отношение. И един последен коментар. Ирландския колега говори за успеха на Ирландия – при съставянето на нейните фондове за сближаване и това е така. Аз бях в Ирландия преди две години, работех по европейския бюджет, бях докладчик, тогава разговарях с финансовия министр на Ирландия и го споменавам, защото тук възникват два въпроса. Самият аз представлявам регион в Словакия и бих искал да използвам колкото се може повече европейски средства в моя регион. В Ирландия обаче беше използван друг модел, централизирания, тъй като това е малка страна. И чрез Министерство на финансите си разпределиха средствата и стигнаха до най-високото освояване в ЕС. Така че правителството трябва да работи в партньорство с различните нива, за да види кой е най-добрият подход? Благодаря сега Испания, или Конгресо де los Депутадос, господин Мануелос Гонсалес. Благодаря, госпожо председател. Приемете сърдечните поздрави от Испания. Испания, както и други държави, има доста положителен опит в сферата на политиката на сближаване и тя полза за много хора в Испания и много региони. Разбира се, няма да пропуснем и кризата, която ни удари доста силно, но Европа прояви своята солидарност към Испания. А за Испания конвергенцията и солидарността са от огромно значение, по-важни от всякога. В момента няколко от нашите региони са в период на преход с оглед на финансовите перспективи 2014-2020 година, Изключително важно е за нетните вносители, за тези държави, трябва да проявят още по-голяма солидарност, така че да вървят напред нещата, защото растежа на Испания означава растеж за цяла Европа, за целия Европейски съюз. И а, така тези региони се нужда в Испания се нуждаят от а, кохезионните фондове. Напълно съм съгласен с а, господин комисаря. За периода 2014-2020 година, ако продължим е, да е, работим по този начин и ако Европа разполага с финансови перспективи, които дават възможност да се работи по посока на увеличаване на растежа, това ще бъде е, в помощ на държавите членки, на регионите и разбира се на гражданките и гражданите на Европейския съюз тези, за които работим всички ние тук. Е, благодаря ви. Е, е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за интересния дебат. Мисля, че Очевидно, на първо място бюджетът е голям въпрос за многогодишната финансова рамка. И слушах казаното от всички, включително и от комисаря Хан. Мисля, че трябва да имаме силна позиция. Не трябва да говорим за намален бюджет сега, макар че всъщност така изглеждат нещата. Съгласен съм с колегата от Испания, който спомена факта, че повече внимание трябва да се отдели на нето а, участниците, онези, които са и ползватели и допринасят за процесите. Наистина в момента се вдига много шум за това кой какво допринася и че е само платец. Що се отнася до добавената полза, че си в е Обединена Европа, че има общ пазар и че има региони в тези държави членки, които изличат големи облаги от политиката на сближаване през годините, е факт. И колегата ми от Ирландия много ясно посочи как Ирландия излече свои ползи за участ... от участието си в Европа и кохи кохезионната политика. 73-та година се присъединихме с, а, с един брутен вътрешен а, паза, продукт, който се увеличи многократно, обаче след това ни удари и кризата. Като цяло, инфраструктурата, която бе изградена с помощта на политиката за сближаване в Ирландия е факт. Всичко е, остана в страната и наистина това е една много голяма полза за страната. Имаме доказателства. В цялата държава има надписи, има табели, което се казва този път, тази магистрала е построена с помощта на европейски средства. Трябва да съзнаваме този факт. Гражданите виждат ползите пряко, защото има изключително много негативност, знаем това и това е много голямо предизвикателство, но във всеки дебат трябва да има баланс. Имаме задължение да отстояваме политиката на сближаване и бюджета съответно. Не искам нито сега, нито никога да казваме, че трябва да поддържаме поддържаме, да го съкръщаваме този бюджет. Необходимо е да имаме политика и ясна, добра Европа е за солидарността и всеки има полза от всичко това. Така че нека да гледаме към тези милиарди, които комисаря предвижда за политиката за сближаване като факт, така че да можем да изпълним нашите задачи и да постигнем записаното стратегията 2020 с флагманските проекти, водещите проекти, които трябва да изпълняваме. Не бихме желали отново да а, изпълняваме тази роля, участие в дебат, да защитаваме кохезионната политика. Благодаря. А сега представителя на Кипър Стела Диматрио. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди да премина по същество към моето изказване, искам да подчертая, че с е, голямо удоволствие приехме в Кипър е, Комисията за регионално развитие е, в рамките на кипърското председателство. По този повод проведохме много интересна дискусия и по време на това съвместно заседание, което бяха представени нашите комисии, които отговарят по финансовите въпроси, европейските въпроси, регионалното развитие. Наистина проведохме много интересна дискусия по политиката за социално сближаване. Тези посещения, този обмен на, на срещи и тези разговори ни дават възможност не само по-добре да се опознаем, но и материална полза. И въпреки, че посланника на Кипър в Европейския съюз говори надълго по някои аспекти. От своя страна искам да подчертая нашата гледна точка по ситуацията в момента. Новите рамки, които бяха прияти от комисията през 2011 година за програмния период 2014-2020 година, ще бъде един полезен инструмент за правителствата – тъй като включва упростени процедури, водещи до пестене на време и решаване на спешни въпроси, за които тази политика ни дава възможност да намерим решение. Смятам, че ще допринесем за подобряване на ситуацията, що се отнася до инфраструктурата, до създаването на работни места и до сътрудничеството между регионите. В рамките на тази политика на сближаване до 2020 година условията не са изключително благоприятни за Кипър. Кипър е вписан в списъка на най-богатите региони на базата на дохода на глава от населението и поради това разпределение Кипър получава ограничени средства, около една трета спрямо това, което е получавала държавата в миналото, въпреки завишените потребности. Освен това, делът на съфинансиране от 85 на 50% се намаляват и съсредоточаването на помощите в някои тематични приоритетни сфери в най-развитите региони, това, което предлага комисията, всъщност не отчита специфичните потребности за развитие на някои европейски региони. С, специфична характеристика и по-специално островните региони. Трябва да се отдели и по-специално внимание на тези региони и да се приложи член на 174 от договор. Да се четат тези специфики при спазване на съответните критерии с предпазната мрежа. Кипър не може да осигури необходимите средства на държавата, така че да бъдат изпълнени перспективите за развитие. Въпреки, е, че по време на преговорите се е, отчитат потребностите на островните региони, не се посочва е, с какви средства това ще се осъществи. Прилагането на политиката на сближаване 2007-2013 година показва, че би било от полза да се осигури е по-активно участие на местните органи на самоуправление на най-ранен етап, така че Европейския съюз да може своевременно и надежно да получи данните, свързани с потребностите на отделните региони. духът и философията на политиката на сближаване е, са свързани с борбата за неравнопост неравнопоставеността на отделните региони. Така че трябва да се предвиди предварително консултация на заинтересованите региони, така че да се получат по-ефективни резултати. Тази политика на Европейския съюз е приоритет на кипърското председателство на съвета. И а, целта е да се допълнят а, мерките, така че да се осъществят, да се осъществи тази политика. Камерата на представителите на Кипър подкрепя всички тези политики, които са съсредоточени върху хората, така че да се подобри благосъстоянието на европейските граждани. Именно за това ще продължим да работим в рамките на тези преговори, да доведем до успешен край. Кипърското председателство подготви и изпрати актуален текст за рамките на преговорите, предвиждащ изменения и увеличение на мерките за предпезни мерки. Благодаря ви. Сега представител от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Приветствам всички участници много се радвам, че е, тук водим институционализирания диалог по едно съвсем е, подходящо време за политиката за сближаване и за Европа. Около три седмици преди около три седмици е, председателя Баросо представи пред Европейския парламент, парламент една драматична реч, че Европа трябва да върви към федералния модел. Аз подкрепям една федерална система в Европейски съюз, което означава, че националните парламенти на държавите членки ще трябва да имат нова суверенност, която да прехвърлят към европейските институции в Брюксел. Но според мен този модел може да бъде устойчив само и единствено, ако се придружава от солидарност, а Политиката за сближаване е именно насочена към преодоляване на различията между държавите членки и освен това е модел на практикуване на солидарност, а не само на говорене за солидарност. Аз горещо приветствам федералния модел в Европейския съюз. Обеден съм, че намаляване на бюджета на политиката на сближаване може да подкопае всяка една възможност, с която разполагаме, за да вървим напред. Трябва да използваме инструментите, с които Европа днес разполага. Иначе не можем да напреднем. Как ще поддържаме своите взаимоотношения 2014 година, парламентарните? Това означава, че всички ние, политическите партии, Европейски парламент и националните парламенти, как ще си контактуваме, как ще предложим федералния модел, ако не са изпълнени основните възможности, с които разполагаме, как ще участваме в изборите, как ще можем да отстояваме своите идеи пред европейските граждани, така че те да се съгласят и да изберат един европейски парламент, който да работи в новите обстановки, в новите обстоятелства. Някои държави членки казват, Нека да имаме Европейски съюз за еврозоната, с е, бюджет за еврозоната. Това подкопава цялата идея за Европа. Това не означава да се работи за повече Европа, за по-добра Европа, за Европа, от която имаме нужда. В заключение, е, мога да кажа, че наистина, цинично казано, Единствената възможност е за нас 27-те държави членки, плюс онези, които ще се присъединят в бъдеще, Харватия, например, със сигурност. Ние заедно можем да бъдем глобален играч на световната сцена. По този начин можем да използваме силата на, на държавите членки. Дори Германия няма да може сама да се бори, да речем, с Китай. Да не говорим за Румъния, Люксембург или Малта или други. Така че, Европейския съюз може да постигне целите си с нужните споразумения и лостове. Това е едната възможност. Или можем да подкопаем Европейския съюз. Трябва да изберем между двете възможности. Аз съм убеден, че националните парламенти биха работили за Европейски съюз в името на солидарността. Това е единствената ценност, която можем да имаме, за да има повече Европа. Сега, другата страна на монетата. Каква е? Ще говоря на румънски, защото става въпрос за проблемите, с които Румъния се сблъсква днес. Става дума за капацитета на институциите и административния капацитет. Всички документи, които подготвя Европейския парламент, общия регламент, например, специфичните регламенти, финансирането, фондовете или свързване на Европа, инструмента и механизма. Всички тези инициативи има едно изречение, което непрекъснато се повтаря. Трябва да увеличаваме институционалната административна капацитет, ако искаме да имаме е, видими резултати за регионите, за общностните, за държавите членки. Уважаеми колеги от националните парламенти, Европейският парламент ще изпълни своята задача в тази област. Имаме подкрепата на Европейската комисия и ние се надявам, че ще можем да упростим нещата, но моля ви, анализирайте документите. Това са нови понятия, нови институции на практика, така че всичко това трябва да може да работи на 1 януари 2014 години. Има пет фонда, които са с един регламент една уредба, за да имаме общ подход, за да можем да постигнем резултатите, които очакваме от политиката за сближаване. Тези институции трябва да функционират по това време. Искането на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент към националните парламенти е да окажат необходимия натиск. Обикновено давам пример с Полша. Горд съм да кажа, че една бивша комунистическа държава е станала вдъхновение дори и за старите държави членки на Европейския съюз сега. Националните парламенти би трябвало да направят преразглеждане и анализ на ситуацията, да направят списък на липсващото, на онова, което е сгрешено по отношение на административния капацитет в държавите членки, за да може бързо да бъде поправено от правна гледна точка, от институционална гледна точка. Така че на 1 януари 2014 година да можем да кажем, ето това е новата политика за сближаване. Тя бързо може да даде позитивни резултати. Няма лесен начин, по който можем да продадем, извинете, че използвам тази дума, Европа, а, няма по-добър начин, отколкото да покажем положителните резултати от политиката по сближаване в нашите села, градове и по улиците в нашите държави. Това е наше задължение, но също така е наше суверенно право на нашите национални парламенти. А именно да се реализира този огромен потенциал за ръст а, с помощта на институционалния и административния капацитет, защото след това вече можем да говорим за успешното изпълнение на новата политика за сближаване. Председателката, благодаря господин Антонис Константино. Ще трябва да а, скоро а, си тръгне, за това имате думата от името на председателството. Да. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя моето поздравление към всички вас за това заседание. За мен беше удоволствие да изслуша становището на представителите на националните парламенти, както и на депутатите от Европейския парламент. Позволете няколко коментара. Първо, значимостта на националните парламенти – в рамките на всяка една държава членка. Това е нещо много важно и е- ролята им е много голяма. Разбира се, регламентите не могат да се намесват в този процедура, но има конкретни инструменти за субсидиарност, които следва да бъдат използвани и се надяваме, че националните парламенти ще участват активно в това. Политиката за сближаване е залегнала в договора. И е много важно, че има разписани конкретни цели за сближаването от страна на държавите членки. Сега обаче мисля, че се намираме на един нов етап от развитието на тази политика. И можем да разработим един инструмент много значим за Европейския съюз. Все още го нямаме всъщност, в момента го разработваме, но важно е политиката за сближаване да се превърне в основната политика на Европейския съюз. Има конкретни стъпки, които следва да се предприемат е, доста от ораторите днес говориха за финанси, за фондове. Разбира се, това е много важно, най-важното може би. Като председателство не мога в момента да дискутирам особено много по тези въпроси и по е, финансовата рамка в момента, но мога да ви уверя, че е, общностният подход се следва във всички дискусии под ръководството на председателството и винаги ясно сме заявявали какви са критериите, които ще се използват за определянето на сумите за всяка една политика. Някои критерии се отнасят към политиките за сближаване, които са важни и са а, уредени в договорите и трябва да бъдат спазвани. Освен това, а, трябва да се има предвид и връзката с предишния период. Не мога да кажа много сега по въпроса за финансирането, защото дискусиите са в ход в момента, но по отношение на съдържанието на политиката, мисля, че трите институции имат едно общо разбиране. Имат и различия в позицията си, разбира се, но общото е по отношение на новия подход – на политиката за сближаване, на новите елементи. И мисля, че всички сме съгласни за някои елементи. Стратегическия подход е много важен. И това всичко е от голямо значение за самата политика, защото обединяването на всички фондове в един синергичен подход е много важен аспект от политиката, която разработваме. И се надяваме, че по този начин ще, бъдем, ще можем да постигнем по-ефективно изпълнение на общ общностно ниво. Тематичната концентрация, например. Както и комисаря каза в речта си, трябва да се да допринесе за постигане целите 2020. Но освен това трябва да се насочат към предизвикателствата на всяка една държава членка, да отрази а, конкретните характеристики на потребностите в държавите членки. Затова е необходимо да има тази гъвкавост, за която говорим. Един модел не може да бъде приложен на всички, но същевременно гъвкавостта трябва да бъде реализирана по един интегриран начин и всъщност това са двете страни на а, монетата устойчиво развитие. Ще приключа със следното. Много е важно многогодишната финансова рамка и преговорите да протекат така, че в крайна сметка да се постигне съгласие и председателството ще работи именно в тази посока. Да можем да приключим преговорите до месец ноември, това е много важно. И бих искал да ви уверя, че за политиката за сближаване едно споразумение след края на 2012 година би било катастрофално. Защото ако знаем, както знаете, необходимо е време, за да се подготвят програмите на практика регламентите трябва да бъдат прияти съответно и знаем от предишните периоди, че обикновено това отнема година-две, за да се подготвят а, програмите. Не прилича това на останалите политики, просто с ежегодно заплащане и разработване на програмата. Така че парламентът и институциите в държавите членки следва да разберат колко важно е времето в този процес. И защо трябва да изчакаме приемането на многогодишната финансова рамка? Има политическа цел, която е заложена в политиката за сближаване, а именно да се приключи триалога, тристранната среща между трите институции по този въпрос, по един аспект, който е много важен за гражданите, а именно програмите. Всички държави членки, всички региони и всички а, хора, които ще реализират програмите, трябва да знаят каква е рамката, за да могат да почнат да подготвят своите документи. Надявам се, че и другите две институции, убеден съм, че и те работят е, в тази насока, ние всички работим заедно, но надявам се, че до края на годината ще направим всичко възможно да приключим ако не целият регламент, то поне да имаме обща позиция относно този важен аспект на програмите, така че държавите членки да започнат максимално бързо да работят след като се приеме многогодишната финансова рамка. Много ви благодаря за тази покана. С интерес ще следя работата по-нататък в тази област. Благодаря председателката. Сега представителя на Бундестага Штефен Майер. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, благодаря ви за това, че ме поканихте на а, това интерпарламентарно заседание. С голямо удоволствие участвам в него. Радвам се също така да чуя, че трилога върви в правилна посока по отношение на регионалната и структурната политика нещата напредват. И а, от а, името на Комисията за регионално а, развитие на Бундестага мога да кажа, че е изключително важно тук да се имат предвид целите на стратегия Европа 2020 година. За следващия програмен период трябва да се постави ударението върху това, което е, се случва в Европа във връзка с е, намаляване на безработицата, създаването на работни места, развитието. Е, това е изключително важно за бъдещата регионална и структурна политика. Също така трябва е, да се отдаде приоритет на макроекономическите измерения с оглед на това, което се преживяли някои от държавите членки. Това наистина, тази помощ ще зависи от спазването на економически и бюджетни изисквания. смятам също така, че трябва да се предефинира иновацията. да, базата е добра, трябва да се увеличи, да се увеличат иновациите и конкурентоспособността, но трябва да разполагаме с по-голяма свобода на действие по отношение на иновациите. В самите предприятия диверсификацията трябва също да се засегне. Също така трябва да отбележим, че всички региони в бъдеще би следвало да бъдат обхванати от структурната и кохезионна политика. Няма да се засилят по-слабите региони, като се отслабят по-силните. Тези региони, които са получили помощ в миналото, би трябвало да могат да се включат в бъдещата мрежа на сближаване регионалното, териториалното сътрудничество трябва да се засили. И трябва гражданите да бъдат правилно информирани. Европа означава и двустранно трансгранично сътрудничество. Така че приветствам увеличаването на средствата, които ще бъдат предназначени за тази дейност. Смятам, че трябва да проявим критичен дух последния въпрос. За следващия период на програмиране трябва ли да се изисква спазване и на четирите критерия, залегнали в договора? Защото по-настоящем трябва да се спазват само два от критериите. А тук се налага двойно изискване. Увеличават се двойно тези критерии. Смятам, че много от държавите ще срещнат сериозни затруднения да се включат в програмата при тези условия. Мрежата ще обхване някои от регионите, още две трети от помощите ще се включат тук, но сегашните региони също трябва да бъдат обхванати в тази предпазна мрежа. 5% от разходите от ВЕДЕР за развитие показва всъщност, че се осигурява помощ за селските региони, а не за градовете. И тук, когато се говори, че част от средствата от ФЕДЕР ще отидат за развитие на градовете, смятам, че това е погрешно. Друга критика на упростяването, намаляването на бюрократичната тежест. Дали това се отчита в значителна степен в сегашните проекти? И трябва да бъдем особено бдителни по ефективното освояване на структурните фондове. Но това не означава, че трябва да изхвърлим свръсната вода и бебето, както се казва. И тук искам да ви призова да продължим да прилагаме инструментите за контролна дейност, които са доказали своята ефективност, без да се увеличава бюрократичните структури. И още нещо, което искам да подчертая – всички политически групи от Бундестага са съгласни по този въпрос. Преходните региони, това предложение не ни допада. Едно нещо трябва да е ясно за всички. В бъдеще ще има по-малко средства, които да се разпределят, така ми се струва. И за това се питам дали е отговорно създаването на нови преходни региони за тези, които имат 75-85% от средния размер на брутен вътрешен продукт. Трябва да се намалят разходите и трябва да се създават стимули, така че регионите да постигат напредък. И в е, Германия имаме доста положителен опит в тази насока. Така че целта на комисията е, за създаване на постоянни преходни региони трябва да е, бъде подходен към това с критичен дух. Господин Ангоракис. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя всички представители на националните парламенти тук в тази толкова важна дискусия. Наистина съжалявам, че комисаря трябваше да ни напусне. Мисля, че би било полезно за него да слуша това, което се казва тук. Е, искам да посоча на всички присъстващи, че до 2007 година Гърция имаше е, доста значителен ръст 4,5%, а днес през последните три години е, сме стигнали до по-малко 23% от брутния вътрешен продукт. И преди да се обяви е, голямата криза е, в Гърция и в Европейския съюз и това се посочи в петия доклад за политиката на сближаване, е, различията между гръцките региони и регионите в останалата част на Европа се задълбочаваха. И е, всъщност конвергенцията, изближаването е, не е, бяха, не постигнаха големи успехи, защото трябва да видим къде бяха насочени средствата. Известно е, че новите бюджетни средства ще бъдат подчинени все повече на целите Европа 2020 година и ще бъдат свързани предимно с политиката на конкуренцията. И А, така че цялата а, тежест от тази, а, прилагането на тези политики да бъде понесена от населението, защото в противен случай капитализмът няма да може да излезе от тази криза, в която е затънал. Какво означава това на практика? Това означава, че средствата се използват за проекти, които само а, са в полза на големите предприятия, големите компании. Всъщност изтеглят се средства от Кохезионния фонд и се пренасочват именно в тази насок. Друг пример свива финансиране, от Кохезионния фонд. Вчера беше посочено, че Гърция ще загуби 40% от тези средства. А кой, откъде идва този риск? Аз не получих отговор на този въпрос. Кой би могъл да ми отговори? Така че не трябва да се смята, че тези средства засилват сближаването. Не. Те са в полза на големите промишлени групировки в Гърция и другаде. Това е моделът на растеж, който се иска ние да приемем. Къде отиват средствата, които се бяха предоставени на Гърция за строеж на магистрали, всъщност бяха вкарани тол такси, в крайна сметка гръцки, гърците плащат за нещо, което все още не е факт и ще бъде осъществено в бъдеще. Финансират се възобновяеми енергийни източници. Осем пъти е, бяха увеличени тези средства през последните години. Е, или пък за преработване на отпадъците Всъщност всичко това не е в полза на регионите. В никакъв случай тези политики не водят до създаване на нови работни места. Ето защо Гърция се намира в сегашното положение. Има толкова огромни разлики между регионите. И има риск за Гърция да остане в страни от Европейския съюз, защото 50% от инвестициите, които се извършват в Гърция, в крайна сметка се връщат тези средства в Германия и в Португалия. Ето, когато говорим за растеж, растежът се отнася само до големите групировки и това няма да доведе до нищо положително. безработицата ще продължи да нараства и няма да се отчитат потребностите на работниците. Ние смятаме, че кохезионната политика трябва да бъде насочена към работниците, също така да бъде насочена към предотвратяване на наводненията, на пожарите, за развиване на детски ясли, защото хиляди деца в Гърция не могат да намерят места в яслите, защото това не се финансира. Също така и за възрастното население. Благодаря. Да, а, виждате, че между тези, които казват, че всичко е прекрасно в Европа и тези, които казват всичко е безкрайно лошо. Сега дам думата на следващия оратор, представител на България. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че имам възможността да присъствам на тази среща и да споделя нашата позиция по този толкова важен въпрос, защото политиката на сближаване за следващия период според нас ще се превърне в основен инструмент за търсене и гарантиране на, по-добри, на по-добра бюджетна дисциплина, в същото време и за натиск за стимулиране на реформи в редица ключови сектори, което е основна което ще помогне за постигане на основната цела, а именно намаляване разликата между отделните региони в рамките на Европейския съюз и на съответните държави. И в този смисъл смятам, че вече трябва да спрем разделянето на държавите членки на нетни донори и бенефициенти, а да насочим внимание към общата насока за развитие на Европейския съюз. Европейските фондове са структурни инвестиции за развитие на европейските региони, за повишаване конкурентоспособността на страните членки и за ускоряване на процеса на конвергенция между тях, което е плюс както за донорите, така и за бенефициентите. Кохезията и по-доброто харчене са взаимно допълващи се и те водят именно до ефекта. Затова нашия фокус на дебат, според мен, трябва да бъде върху резултатите, реформите и регионите. Ето защо трябва да се постигне партньорство в полза на съвместните интереси и в този смисъл вярвам, че интегрираните териториални инвестиции, които са намерили място в регламента, са една важна стъпка в тази посока. Особено така важно ми се струва прилагането на инициативата, водена от общността местно развитие, с средства на структурните фондове чрез използването на многофондови програми, защото по този начин ние можем да решим конкретни проблеми в даден район, в същото време да намалим безработицата, да осигурим устойчиво развитие на тези региони. Затова смятам, че тази инициатива е изключително важна. Но за да се постигнат всички тези цели, които са заложени в стратегията 20 Европа 2020 и кохезионната политика през следващия програмен период, според мен е много важен подходът и затова ние като държава, Република България, подкрепя усилията за постигане на по-голяма съгласуваност между фондовете чрез създаването на общата стратегическа рамка и съответно договорите за партньорство като основни документи в, за изпълнение на тази политика. Ще си позволя да изразя накратко позиция по някои от елементите на този регламент. Според нас общата стратегическа рамка трябва да съдържа ясни и изчерпателни разпоредби и самият регламент следва да предоставя достатъчно гъвкавост на държавите членки, тъй като кохезионната политика може да се провежда само в съответствие с регионалните потребности. И в този смисъл България не подкрепя предложения таван от 2,5% от брутния вътрешен продукт за годишните алокации от структурните и кохезионния фонд. Ограничението според нас въвежда пропорционален подход в противоречие с принципа на солидарността, който според ресурсите трябва да се концентрира в най-бедните региони. Правилото не позволява и постигането на догонващ ефект и реално сближаване между по-слабо развитите региони и останалите. Приемливо за България е таванът да бъде увеличен за по-слабо развитите региони, като се запази подходът от досегашния програмен период – да се прилага диференциран таван, който е по-висок за страните с по-нисък брутен национален доход или съответно брутен вътрешен продукт на глава от населението, измерен чрез паритета на покупателна способност. България по принцип подкрепи избраните 11 тематични цели за фондовете от общата стратегическа рамка през следващия програмен период, но в същото време не подкрепяме предложената процедура за отделяне на резерв от 5% от средствата от фондовете от общата стратегическа рамка и предвидения преглед на изпълнението. Приемливо за България отделянето на средства в размер да няма задължителен характер, както е в сегашния програмен период. Иначе подкрепяме принципно тематичната концентрация на ресурсите с цел постигане на по-осезаеми резултати. Въпреки това обръщаме внимание, че поставянето на прекалено много изисквания за концентрация в регламентите намалява гъвкавостта на държавите членки и предопределя разпределението на средствата. Така не могат да бъдат взети предвид регионалните специфики и стратегията не може да се основава на анализ на нуждите, а основно на предварително заложени условия. По отношение на условностите, България подкрепя въждането на предварителни условности, които имат пряко отношение към изпълнението на програмите но с оглед спазване на принципа на пропорционалността е важно при евентуално спиране на плащанията да се осъществява на ниво приоритетна ос, а не програма. В случай, че подходът на спиране на плащанията се запази, би следвало правилото за освобождаване на бюджетен ангажимент да не се прилага за период на спиране. България не подкрепя и възможността за увеличаване на съфинансирането на страни, които ползват финансова подкрепа от Европейския съюз. Такава възможност противоречи на предложените макроекономически условности и би имала демотивиращ ефект върху страните, които спазват стрикна финансова дисциплина. Подкрепяме предложението за нови финансови инструменти за възмездно финансиране. По отношение допустимостта на разходите искам да посоча, нашето предложение данъкът добавена стойност да бъде допустим и през следващия период. Предлагаме да запазят досегашните изисквания за допустимост на този данък. Относно нивата за финансиране, България подкрепя предложените нива на финансиране за по-слабо развитите райони и не подкрепя предвиденото максимално равнище на съфинансиране от 75% по програмите за териториално сътрудничество. България подкрепя предложението за осъществяване на авансови плащания от страна на Европейската комисия до държавите членки, но смятаме, че предложените суми за предварителни авансови плащания в началото на програмен период са недостатъчни с оглед необходимостта за осигуряване на ликвидност на управляващия орган. И накрая, завършвайки, искам да направя кратък коментар на казаното от някои колеги. Наистина, според мен е необходимо да има целенасочено финансиране за конкретни проекти в отделните държави, защото съгласно общата бюджетна рамка това като че ли няма да бъде възможно и наистина трябва да се помисли дали институциите на национално ниво а, са достатъчно способни, достатъчно гъвкави да управляват фондовете и проектите по тях от опита, който имаме ние, смятам, че е твърде голяма а, и бюрокрацията и презастраховането при оценка на проектите, което води до спиране на голям проект проекти и съответно неосвояване на а, средствата по тези фондове. И ми се струва, че тематичните концентрации все пак най-вероятно ще доведат до намаляване гъвкавостта на държавите членки да насочват европейските средства към техните специфични нужди. Затова според мен е необходимо да се помисли и по този въпрос, когато се разглежда в крайен вариант документа. Благодаря. Thank you very much uh, for this contribution from Bulgarian. Благодаря много за вашето изказване от България. Наистина забележително е, че българският представител е за макроекономическата условност. Наистина забележително. Следващият оратор е господин Курусогали. Крусагелос, поправя се председателствия. Председателстващия. Е, Благодаря ви. Бих искал да подчертая, че днешната дискусия не сети само около парите, а принципа какво искаме от Европа. Да, разбира се, това е, той се отнася до социалното сближаване, но и до е, жизнеността, устойчивия характер на Европа. Така че ние трябва да се съсредоточим върху тематичните приоритети и е, да видим за какво са предназначени публичните средства, които трябва да бъдат насочени именно към е, социалното сближаване. Да, необходими са повече е, общностни средства, но за да се постигне тази цел, трябва да се предвижат средства, фондове за Европейския съюз, така че той да не зависи само от а, нетните донори. Но също така трябва ефективно да бъдат освоявани тези а, средства, така че да се осъществи а, социална и економическа конвергенция. Именно за това гражданите и всички механизми а, трябва да направят така, защото средствата да бъдат освоени, но не само освоени, а и ефективно освоени за постигането на тези е, цели. Ние сме е, за е, това да се създават регионални планове, е, по които да се постигне споразумение между държавата членка и Европейската комисия. Е, що се отнася до договорите за партньорство, би следвало да включват и регионите, а, също така да се гарантира и вътрешна консултация. Така че а, само така бихме могли да говорим за развитие на регионите и за сближаване. А, в моята страна а, на, аз представлявам островен регион, а, трябва да се предвиди програма за социално сближаване, защото а, няма развити понякога контакти между регионите от една и съща държава, а даже и вътре в самия регион. Има подрегиони, които се различават много и по отношение на инфраструктурата, заетостта, безработицата, трябва също така да се предвидят а, конкретни проекти а, с ясната а, представа за това какво може да се осъществи и какво не. А, така че трите категории региони а, най-бедни, средно развити и развити, това трябва а, ясно, да бъде отчетено, защото 2008-2009 година нещата са съвсем различни спрямо 2012. тук беше представено едно проучване, според което някои региони са включени в нови категории на базата на данни от 2009 година. А, така че нещата се различават значително. Има региони с а, а, 17% и под 17% БВП. И, но това не може да бъде единствения критерий би следвало да се отчетат и други критерии, социално сближаване и други, така че да имаме реалистична представа за това какво се случва в регионите. Благодаря за вашия принос. Сега отново представител на национален парламент –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 депутати от националните парламенти да участват в обсъждането на въпроси по политики за сближаване и регионални въпроси. Искам да се спра в своето изказване на нещо конкретно. Опростеното изчисляване като метод. След изявлението на комисията, че ще се извършва това изчисляване на национално ниво. И факта, че по този начин ще се регулират отделните райони и до 10% ще бъдат финансирани извън програмата в период на 5 години. Това означава, че се въвежда едно единно управление и държавите членки могат да добавят и още три годишна подкрепа. Необходимо е да има предсказуемост, предвидимост и прозрачност на програмата. Да, ние мислим, че този критерий е важен и подкрепяме предложението за териториална гъвкавост. Това може да се укрепи още повече при сегашните условия, защото, както знаем, нещата се променят много бързо и правилото, тригодишното правило, трябва да се запази за малките и средни предприятия. Полша и България се спряха в своето изказване на ДДС. Преди една година трябва да се призная, че изразих и своето становище е, на национално ниво, казвайки, че ддс трябва да се намали в близко бъдеще и господин Хан позитивно реагира на това изказване по това време. Аз съм от Северна Унгария. Един от 15-те региона в Европа, където се въвеждат най-строги режим на правила и местните власти изпитват ограничения в техните усилия за а, инфраструктурно развитие. Някои неща наистина стават невъзможни. Благодаря. Председателя, благодаря. Следващият оратор – е Йохим Дзелер от Германия. Да, благодаря, господин председател. Аз също много ви благодаря, че водим това заседание с участието на депутати от националните парламенти. Мисля, че сътрудничеството е много важно през този етап и трябва да продължим да работим в тази поселка за неговото укрепване. Не трябва да се срещаме само веднъж годишно по време на откритите врати. Благодаря че всички представители на националните парламенти се изказаха и подчертаха колко важно е да продължи да се развива структурната политика и политиката на сближаване дори и отвъд периода 2014 година. Важното е да има конкурентна способност в регионите и да се създават работни места. В началото на нашия дебат тук в парламента това не беше съвсем ясно. Не беше ясно, че след 2014 година ще продължим с структурните и кохезионните политики. Затова мисля, че за нас това е един пробив. Освен това, призовавам колегите в националните парламенти – да обмислят е, натиска, който те биха могли да окажат върху своите правителства. Нека да призоват своите национални правителства, така че нещата да се задвижат в крайна сметка в преговорите в съвета. Както виждате, по-настоящем парламентът е подготвя своите решения, комисията има своя позиция и решение вече доста време, но все още изчакваме позицията на съвета по различни въпроси, които се обсъждат в областта политиката на структурната политика и политиката за сближаване след 2014 година. времено чувам, че е, ръста, устойчивостта, политиките са изключително важни и в миналите периоди са били важни и е необходимо условие, за да се гарантира ръст и създаване на работна е, ръка и в бъдеще. Въпросът е как ще насърчим всичко това от тук нататък. След Що се отнася до структурните фондове? Ако те са толкова важни, тогава трябва да се продължи да се работи в бъдеще в тази насока. Сега, показаното от колегата от Германия, от Бавария. Той каза, че Европа 2020 и залегналите цели в стратегия са основата за нашата политика. Ако това е така, тогава селските райони трябва да продължават да вземат централно внимание в нашата политика, защото над 70% знаем, че живеят от хората в градовете и устойчивото развитие и новаторството може да се поддържа само и единствено ако бъдат включени към градовете и селските райони по отношение и на финансирането от структурните фондове, така и по отношение на Кохезионния фонд. Могат да се излекат ползи от бюджета повече от 40% от стълб 1 и 2 всъщност от ОСП са насочени в тази област. Мога да кажа, че можем да подобрим през граничното сътрудничество Европейският парламент в хода на преговорите заявява, че с финансирането на презграничното сътрудничество трябва да достигне до 7% от кохезионния и структурните фондове, но процедурите трябва да се опростят, защото а, граничните райони трябва да бъдат улеснени и подкрепени при реализиране на тази политика. Аз съм докладчик за териториалното сътрудничество в Европейския съюз и бих искал да призова още веднъж за увеличаване възможността за териториално сътрудничество. Не само в рамките на Европа, но и да разширим това сътрудничество към трети страни, към нашите държави съседки и можем да включим и други инструменти, като например инструмента за присъединяване или за добро съседство. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Зелер, сега от името на, госпо... на комисията господин Мартин. Доста неща сте си отбелязал, виждам. Представям си, че бихте искали да засегнете някои аспекти. Благодаря ви. Наистина много богат и интересен дебат имахме тази сутрин. Освен това е много хубаво, че можех да чуя самите национални парламенти, които да изразят своите позиции и притеснения. Разбира се, че чудото ще бъде представено на комисаря Хан, който за жалост не можа да остане през цялото време. Виждам, че политиката и финансирането, предлагано от комисаря Хан, се подкрепят. Това е важно за инвестиционната политика на Европейския съюз в държавите членки. Аргументите са свързани с постигането на целите и осъществяването на политиките. Това отговаря на предложението на комисията. Ние искаме политиките да бъдат по-ефективни. На първо място връзката с Европа 2020. Вече се отчита от всички, че е напълно основателно да се финансират приоритетите на Европейския съюз. Тази стратегия напълно отговаря на необходимостите да се решат проблемите на регионите и да се развива политиката на сближаване заедно с идеята за солидарност. Днес беше повдигнат въпроса за тематичната концентрация и баланса с гъвкавостта доколко регионите трябва да могат да решават как да изразходват най-добре. Комисарят Хан говори за насоченост и гъвкавост на фондовете. Като говорим за концентрация, трябва да имаме предвид, че това е концентрация на сравнително високо ниво – Например, при Фонда за развитие на селските райони комисията предлага да се финансира три доста обширни области – научно-развойна дейност, маки и средни предприятия и енергийна ефективност. 80% при по-развитите, 50% при, при по-неразвитите, 50% при по-малко развитите. Така че в рамките на тези широки цели регионът може да реши как конкретно да използва фонда. Изборът на целите от друга страна е обвързан с стратегията Европа 2020. От гледна точка на комисията, ако използваме метафората с падащото меню, то можем да си представим и друго меню, гастрономическото меню. И тогава знаем, че държавите членки ще могат да се избират три или четири цели, върху които да съсредоточат усилията си. Така ще се постигнат и търсените цели. Нека накратко се спра на договорите за партньорство и изобщо принципа за партньорство. Основният елемент при тези договори е да се потърси връзката между подхода отгоре надолу и отдолу нагоре. По един гъвкав начин, пригоден към държавите членки. За нас обаче това не означава, че първо трябва да подпишете договора, а после да мислите за програми. Защото в действителност, разработването на програми и развиването на тези договори трябва да вървят заедно. Не може да се изчаква, трябва да се работи в паралел. Защото договорът за партньорство всъщност дава есенцията на това, което се предвижда по програмата – и за нас е много важно тук да има консолидация. По отношение на графика, той трябва да изпълним. Не може обаче, както казах, да се чака първо да се одобри партньорството, а после да се договаря програмата. От чисто практическа гледна точка смятаме, че трябва да се работи едновременно. Наистина договорите за партньорство са практическото осъществяване на принципа за партньорство. Ние приемаме това, което се каза, че е необходимо да се прави разлика, що се отнася до националните механизми и изборните представители на местно и регионално ниво. Добре е да се помисли наистина за един етичен кодекс, в който да залегнат различните правила за поведение на партньорите. Когато се определи ролята на партньорите, това гарантира легитимността и отчетността на целия процес. И накрая, по допълнителността и ефективността на политиките. Знаем, че тук имаше някои резерви по условията. Първо, предварителните условия за изразходването на средства, като че ли се приемат. И съвсем правилно някои от изказалите се обясниха, че не бива всичко да се осложнява от начало – трябва да има зададени цели, да сме сигурни, че инвестициите ще ги постигнат. Макроекономическата условност Тук имаше големи резерви в началото, но сега с развитието на дебата като че ли има едно по-добро разбиране, че политиката на сближаване – не може да се отдели от въпросите на економическото управление. И в това отношение ключовият елемент, който трябва да се подчертае, е, че не става дума да се наказват държавите членки, които са в период на економически трудности, имат свръхдефицит и така нататък. Напротив, Предложението на комисията е за увеличаване на финансирането при тези проблемни страни. Но когато една държава не успее да изпълни препоръките за економическо управление, то в този момент трябва да се приложат условията. С други думи, ние насърчаваме подкрепата за държавите членки, които имат нужда от помощ във времена на економически трудности, но искаме да знаем, че има и последствия, когато те не се изпълнят препоръките от съвета. Струва ми се, че отговорих на основните въпроси. Още веднъж много ви благодаря за този толкова интересен дебат. Ja, herzlichen Dank. Благодаря ви много, господин Мартин. Всъщност, ние вървим към края на нашето е, заседание. От името на госпожа Хюбнер, на нашата председателка, ви благодаря за вашето участие. Благодаря е, за вашия ценен принос към дебата. И смятам, че Европейския парламент научи много-много неща благодарение на вашите изказвания, на вашето пряко участие тук. Това е изключително важно, защото за първи път Европейския парламент а, участва в а, законотворческата дейност и а, по всички тези важни въпроси, по които днес дискутирахме. И всъщност ние вече постигнахме първия добър резултат териториалното сътрудничество. Комисията се доближи значително до нашата позиция. И Европейския парламент не би искал тези средства да се използват само за малки проекти но ако поискаме повече средства за трансграничните региони, това ще бъде за да се работи по инфраструктурата. И този въпрос ще бъде включен в преговорите. Много различни въпроси бяха засегнати. Говори се за механизма за свързване, междинните категории, конфликтите, които се пораждат тук. Има още какво да се обмисля. Парламента, Европейския парламент има своята позиция, но сред колегите има още съмнение относно предложението на комисията. Що се отнася до новите идеи, които бяха изложени от а, държавните правителствените ръководители за нова еврозона. Вероятно сте чели това във вестниците. Да се предвиди помощ само за еврозоната, но как това ще се обвърже с структурната политика, а, която винаги е възприемала един интегриран подход – така че да се подпомагат по-бедните региони, така че да се постигне баланс. Питам се как ще се впише този подход в обичайния подход. Това наистина е голямо предизвикателство да се координират двата подхода. Е, в следващите дни ще продължи дискусията е, по тези въпроси, а сега отново изказвам благодарност и приканвам всички да се включат в коктейла тук пред залата. Is it always this? Yes, yes. Huh? A cocktail, yeah. Ah, five minutes.